да, се помогне, да им се помогне да се установят. Положението на външните ни граници е много тревожно. Затова трябва да работим в тясно сътрудничество с тези страни и международните организации за, за подобряване на положението. комисията е предприела и допълнителни мерки и обясни какво е предприела за подобряване положението на външните граници. Благодаря, госпожо Блиняк. А сега давам на комисар Дали от името на... Благодаря, уважаеми депутати, госпожо министър. Благодаря за този важен дебат. Хуманитарната ситуация на бежанците на външните граници – е много важен проблем и буди загриженост у всички нас. Европейският съюз защитава уважаването на правата на бежанците, търсещите обежище и мигрантите, както в Европейския съюз, така и извън Европейския съюз, в нашите съседни страни. Всяка форма на насилие срещу бежанци и мигранти не е приемлива. Уважаването на основните права и върховенството на закона трябва да въжат без изключение. Държавите членки трябва да, да прилагат напълно тези принципи, като прилагат законодателството в областта на връщането, реадмисията и обежището. Отблъскването на бежанците не е, допус... не, не, е, не е допустимо. Принципът на невръщане трябва да бъде гарантиран. Държавите членки трябва да използват необходимите механизми, за да предотвратят насилствено връщане. В същото време те трябва да имат налични съответни механизми за разкриване на всички евентуални насилствени отблъсквания. Но предизвикателствата са много и огромни. Комисията непрекъснато работи с държавите членки, дава им пари за обучение е, на граничните служители, така че те да действат в унисон с законодателството. Освен това, комисията следи ситуацията на външните граници и е в контакт с държавите членки, когато става дума за неспазване на европейското законодателство по външните граници. Ние сме пазители на, на договорите и като такива ще предприемем съответни мерки в случай на несъответствие. Сега за Агенцията за Европейската гранична и брегова охрана. Тя има заострен мандат, но нейно задължение е да се опазват основните права. За тази цел бе създадена една нова стратегия от Европейската гранична и брегова охрана. Има служител, който отговаря за тази област и който отговаря за спазването на тази стратегия. Фронтекс също трябва да осигури действията и да бъдат в съответствие по смисъла на европейското законодателство. 40 мониторингови дейности предстоят да бъдат извършени от агенцията. Има механизъм за подаване на жалби, който помага всеки човек, който смята, че са му били нарушени правата и че е бил обект на нарушаване на законодателството, може да подаде жалба. И то писменно до агенцията. Какво се случва на нашите външни граници засяга цяла Европа. За това ние винаги Подкрепяме нашите партньори на външните ни граници, както и на страната, както и сме както подкрепяме и беженците и мигрантите. Европейския съюз подкрепя беженците навсякъде по света, особено в съседните страни. Подкрепяме и третите страни в развитието на тяхната обеж... Е, система за обежище. Например, подкрепяме Турция в усилията и да подслони повече от 4 милиона бежанци. 6 милиарда евро. Този инструмент е напълно мобилизиран и дава видими резултати. 1,7 милиона бежанци са подпомагани в рамките на една обща мрежа. 5000 бежанци, деца биват подкрепени да ходят на училище. Ние работим с нашите партньори за управление на миграцията. Въпреки това, капацитетите за приемане на бежанци в Сърбия и Босна и Херцеговина са изчерпани иммигрантите, живеят често при много трудни условия. Трябва още помощ да се помогне на тези страни да управляват миграцията, да се справят с вторичните движения и да третират мигрантите по човешки и хуманен начин. За да подкрепим тези дейности, Европейския съюз дава техническа и хуманитарна помощ чрез програмата за, под, за предприсъединителна помощ. Целта е да се изгради една система за управление на миграцията. 145 милиона евро бяха дадени като допълнителна помощ за Северна Македония, Босна и Херцеговина и Сърбия. 32,6 32 милиона евро бяха дадени за удовлетворяване на нуждите на най-уязвимите групи, най-вече на децата. Комисията прави всичко възможно да помогне на държавите членки да се справят с ситуацията по външните граници. Сигурността, безопасността и достоинството на всички хора трябва да бъде осигурена и защитена. Много бе постигнато, но още повече остава да бъде направено. Трябва да намерим обща визия за това как да общо, управлява, как общо да управляваме миграцията спазвайки нашите ценности и хуманитарните си ангажименти. Нашата цел е да направим обществата ни по-включващи и по-интегрирани. Надяваме се, че ще получим в тези си усилия и подкрепата на, съюз, на съвета. Благодаря, госпожо комисар. С това приключваме. С това започваме изказванията на политическите групи. Започваме с НП. Господин Радев. Колега господин председател уважаеми колеги известно е че маршрутът през западните балкани е един от основните миграционни пътища към европа което го прави и най натовареният. за съжаление държавите членки на първа линия като хърватия гърция и други винаги носят непропорционална тежест тъй като поради своето географско местоположение те винаги са държавата членка на първо влизане свидетелство за това е и случващото се както на границата между хърватия и босна и херцеговина така и на гръцките острови където притокът на мигранти не намалява. парадоксално е че макар търсещите убежище да могат да подават молби за международна закрила на официалните гранични пунктове техният брой е минимален. вместо това те използват нерегламентирани места за преминаване на границите често дори използвайки мрежи от контрабандисти с една единствена цел да достигнат до западна европа края на две хиляди и осемнадесета година вследствие на засилен мигрантски натиск европейската комисия отпусна шест осем милиона евро на хърватия за подпомагане на управлението на външните граници на европейския съюз. това бе направено при пълно спазване на правилата на европейския съюз гарантиращи че всички мерки прилагани по външните граници на съюза са пропорционални и са в пълно съответствие с основните права и законодателството на европейския съюз в областта на убежището от началото на две хиляди и осемнадесета година помощ в размер на тридесет и шест милиона евро е предоставена и на босна и херцеговина за да отговори на непосредствените нужди на мигрантите и търсещите убежище. защитата на външните граници може да бъде постигната единствено в съответствие с правото и международните конвенции както и зачитането на основните права и достойнството на мигрантите. държавите членки по външната граница и европейските институции добросъвестно пазят границите ни и прилагат тези правила. Благодаря ви. Благодаря, grazie mille колега. Ви прего il rispetto dei tempi di parola, grazie. Много ви моля, колеги, да спазвате времето, а от името на социалистите и демократите давам думата на госпожа Пири. Скъпа Кати, безпредседентният пик на бежанците през 2014 година до беше е, голямо изпитание за държавите членки, но пет години минаха. И положението е, на външните ни граници, вместо да се подобри, е все по-лошо. Е, бременни жени и деца загиват в Средиземно море с хиляди хора, включително и непридружени малолетни, живеят в лагери продължение на години и чакат процедурите да се прилагат има центрове за задържане, незаконно връщане а, и насилие. Това не са решения. Би, бих искала да, Хрватското председателство да предаде на съвета нашата тревога под този е, въпрос. Нека не забравяме, че страни в, в които хората бягат, също имат проблеми с човешките права, като Турция и Марокко. Така че, нека не забравяме, че човешките права са и права на хората, които търсят убежище. Благодаря ви. Благодаря, скъпа колеги. От името на Реню Аруб давам думата на господин Асмани. Благодаря, благодаря и на комисията за това, че сте с нас днес. Наистина, крайно време е да се справим с миграцията. Това го дължим на гражданите. Трябва да видим техните нужди в шенгенското пространство. За да може то да съществува, имаме нужда от силни външни граници. Комисията Искаме да предложим на комисията, предложихме на комисията един по-задълбочен -по подход по отношение на миграцията. Трябват ни по-силни партньорства с трети страни. Това е единственият начин. Междувременно трябва да имаме общ подход за онези бежанци, които искат да влязат нелегално в Европа трябва да имаме добра регистрация. При пристигането трябва да има и контроли. Освен това, условията в приемните центрове трябва да се подобрят. Трябва да поемем отговорност към тези, които се нуждаят от международна защита трябва да споделим тази отговорност и да споделим отговорността за онези, които нямат право на международна защита. Имам много очаквания от комисията. Въпреки това имам два въпроса. Комисарката смята ли, че, с, че Европейския съюз може да действа тогава, когато държавите членки не могат или не искат да действат. Видяхме го в миналото. И как комисията ще се справи с вторичните, нежеланите вторични движения на бежанците в Европейския съюз? Благодаря. А сега от името на идентичност и демокрация господин Ванден Рише. Минута и половина. Благодаря. Заливат ни незаконни мигранти, но това е само началото. Населението на а, Африка ще нарасне многократно. И точно затова е необходимо да наблюдаваме границите си. Не защото мразим онези отвъд тях, а защото тези от тази страна на границите са нашите граждани. Не бива да се злоупотребява с човешките права, за да се стимулира и насърчава миграцията. Мигрантите не са а, а, хора, които желаят да станат редовни а, граждани. Те само искат да се възползват от ситуацията. Конвенцията на, Европ... на а, правата на човека има за цел да предпази хората от тирания, но днес се използва като инструмент, за да се насърчават отворени граници. И това бива насила предоставена на хората. Трябва да откажем на всички, които са економически мигранти. Истинските бежанци трябва да а, бъдат посрещнати и след това евентуално върнати там, където, откъдето идват. Благодаря. Благодаря за зелените. Госпожа Стрик, минута и половина. Скъпи председател, ако говориме за общи граници, външни граници, говориме и за обща отговорност, не само за кой прекусява нашите граници, а как третираме хората, дали спазваме се съобразяваме с тяхното достоинство и нужни. Но на много граници това не се прави. Е, връщането и насилственото отблъскване е широко разпространено. Утре е, Страсбургския съд ще излезе с решение за Испания. Това води до насилия и по-специално на хрватската граница, според много е, доклади и изследвания. Бяхме шокирани от факта, че всички знаят това, но правителството на Харватия отрича и това показва още веднъж, че насилието няма да спре, ако продължава Европейския съюз да бъде толкова деликатен и скромен в реакцията си. Е, ще, ще спреме насилието на границите само ако се прилагат е, правилата, да се вземат предвид всички жалби и факти и е, разследването да бъде също част от шенгенският механизъм. Е, много, много, много пари са били дадени и на харватското е, правителство, но е, никакви пари не са стигнали до, до местата, където хората са насилствено отблъсквани. Така че бих искала да знам от комисията какви ткачки ще предприеме, какви мерки ще предприеме, за да подсигури достоинството. Много ви моля, колеги, спазвайте времето, което ви е отредено от името на ЕКАРЕ, господин Буджински. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo. Благодаря, господин председател. Дами и господа. Борбата с причините е, за миграцията е изключително важен елемент, за да се справим с миграцията. Какви са причините? На първо време нестабилност и войни. Както в съседните страни, така и в страните, откъдето а, е, идват а, е, мигрантите. Има и нещо друго обаче. Наивно отношение. През 2015 чухме едно добре дошли, което доведе до следното. Огромен брой а, бежанци се опитаха да пристигнат, но голяма част от тях бяха отблъснати като економически мигранти. За момента реакцията на Европейския съюз спрямо мигрантите не е ефективна и заплахата остава реална. Това може да доведе до миграционна криза, с която те първа ще трябва да се справяме. Така че много ясно трябва да заявим, че са необходими целеви мерки и а, държавите членки трябва да се включат. Благодаря. Благодаря много. Моля ви, колеги, спазвайте отпуснатото време, защото в противен случай ще се наложи да ви изключвам микрофоните, не ми се иска. А сега госпожа Ернст има думата за минута. Е Правилно е граничната политика да е европейска политика, не може за нея да отговаря Харватия, да речем. Имаме нужда от европейски решения. Разбирам, че Харватия иска да предотврати да стане е, като Гърция, каквото, като вижда какво се случва в Гърция. Но това не оправдава полицията да насискват кучета срещу бежанците, да ги бият и да ги заплашват, да им взимат ценностите, да ги изоставят ранени в горите и да ги третират като животни. Това е садизъм, нищо не го оправдява. Има споразумения, които и Харватия е подписала човешките права трябва да въжат навсякъде, включително и на границите. Благодаря. Благодаря, колежки. Господин Пападаки за една минута. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα правителството на Сириза и на нова демокрация продължават политиката на репресия. На гръцките острови се строят затвори и там ще бъдат затворени повечето желаещи убежище. убежище. Повече по-голямата част ще бъдат експулсирани, някои ще получат убежище, други ще дойдат в Европа. Гръцкото правителство ще пред, създава една нова, един нов, нов орган за връщане на а, бежанците, връщане към а, е, Ада, откъдето бягат е, тези хора. Г- Гърция, Гърция не трябва да участва в е, Дъблин, трябва да се от да прекъсне и е, участието си в споразумението с Турция. Имигрантите имат право да дойдат където искат. Благодаря. Странно е. Когато говорим по тази тема, има много фалшиви новини, особено за Харватия и поведението на харватските служители на границата. Говори се за правата на човека. Има много критики към Харватия. Всъщност единственото желание и цел на тези послания е, Хрватия да не се присъедини към шенгенското пространство. Не зная за какви бити мигранти говорите. Не зная защо обвинявате хърватските власти. Истината е, че Хърватия пази границите, външните граници на Европейския съюз. Това са е 1300 км граница. Спрени са стотици трафиканти и нелегални мигранти. Може би това ви пречи. Срещу това имате нещо. Благодаря, колега. Госпожа Ернст иска да ви зададе въпрос. Приемате ли? Да. Добре. Аз съм очудена също. Има доказателства, че е имало насилствено връщане, което не е правомерно. Има доказателства за това и всички мигранти, които, на които им се е случило това, а, са били връщани два-три пъти, без да имат възможност да заявят, подадат молба за убежище. Много беженци казват, че са бити, че са насилвани. Игнорирате ли това или пък смятате, че можете да признаете реалността такава, каквато е? Прего. Отговор. Много лъжи съм чул в живота си. Но когато хиляда пъти една лъжа бъде повторена, това не я прави истина. Естествено има хора, които се опитват да използват системата за обежище и да и нелегално да, да влязат в Европа. Това са хора, които не, не идват непременно от военни области. Е, тези хора лъжат. Аз не вярвам на такива хора. Ако вие вярвате, добре, аз не мога да им вярвам. Добре, колега, госпожа Сантош. Президент, нам подем Благодаря, господин председател. Не можем да пренебрегнем ужасната ситуация на беженците и мигрантите в различни части на света. Но когато говорим за границите на Европейския съюз, мога да кажа следното. Виждала съм за какво става дума. Бях на а, границата между Харватска и Босна и Херцеговина. Видях със собствените си очи а, ужасни а, истории, чух ужасни истории за много унизително отношение от страна на властите. Моля ви, опитайте се а, да помогнете на тези хора, които просто бягат от смъртта и търсят достоен живот. Само вчера имаше инициатива да се започне а, анкетна комисия, разследване. Аз подкрепям тази инициатива и ще помоля комисарката да погледне някои снимки, които смятам, че искрено ще я шокират. Голям брой мигранти в Босна включително и малолетни такива, непридружени от никого, живеят в условия, в които, които не пожелавам на никого. Много от тях се надяват отново да се съберат с семействата си, които са вече някъде в Европа. Всичко това вреди на репутацията на Европа. Наистина трябва да се погрижим тези хора да не са повече в такава безтегловност трябва да имаме начини тези хора да се здобият с легален статус, да издаваме мигрантски визи и да се погрижим за събирането на семействата. Не можем да си затваряме очите пред тези хора. Благодаря. Благодаря. Госпожо Сантос, има въпрос към вас. Синя карта ще приемете ли? От господин Главаке. Колеги, моля, не забравяйте, че а, за всеки оратор позволяваме само един въпрос, който вдигне синя карта първи, получава правото да попита. И така, приемате ли а, синя карта от господин Главък? Да, добре, слушаме въпроса. Хвала lijepo господине подпредседниче. Аз идвам от Харватия Искам да ви кажа, че за съжаление Харватия има много лоши спомени, спомени от сръбската агресия. А, и ние знаем какво е миграция. Хиляди мигранти са, а, и, са, а, са идвали в страната. Така че не говорете за това, което не знаете. Е, Хрватия прави всичко, за да спазва международните е, международното право и не е изградила нито стени, нито барик. Директо интернационал, виолар violar os direitos humanos. E se a Croácia quer proteger as suas Ако Хрватска иска да защитава границата си и да не нарушава международното право, защо тогава няма надзорен орган, който да следи какво се случва? Защо трябва парламента да повдига такива инициативи, за да компенсира тази липса? Благодаря, госпожа Пазът Ордундуа. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Ако не сбъркам или съм разбрала добре, правиме всичко, което можем. Не, не е така. Не, не сме, съвсем не правиме всичко, което е в, е, с което разполагаме и което е в ръцете ни. Е, знаеме, че Дъблин 3 не функционира и съвета го блокира. Е, нямаме закон на миграция, която може да спре част от тази катастрофа. Не, в никакъв случай не правим всичко, което можем да направим. Да, а, направихме обаче така Киос, Лесбос да бъдат ад, Либия да бъде ад. И правиме всичко за Либия, да, само че не правиме всичко, което може. Е, да бъде, да, което можем да направим. Това, което можем да направим обаче наистина е да заявиме, че Либия не е, е сигурна страна. Е, госпожо комисар, човешките права не са думи, не са само твърдения. Още 40 администратори няма да решат проблема. Е, нямаме време да решим проблема, госпожо Дали. Благодаря. А сега давам думата на, госпожа, на господин Бабела за една минута и половина. Благодаря, господин председател. Фамозната криза на миграция от 2000, която започна 2015 година, въобще не е криза. Това е едно заливане, това е, е водопад. 75 000. Е, са само тези пристигнали в Гърция през 2019 година и на, на Лесбос има повече мигранти, отколкото местни граждани. А да не говориме, че е, на другите острови положението е също толкова лошо, значи Фронтекс не може да си върши работа. Да, наистина може, може да говориме за лошите от условия, в които живеят мигрантите, но не това ще реши въпроса. А, ще избегнем е, драмите, ако прилагаме политика на а, спиране с хуманитарна политика. А, ако а, под, под, под, като подсигури и а, новите приложението на новите закони, новите правила, Гърция трябва да бъде подкрепена, защото не можем под е, при желанието да под, подсигуриме е, сигурността на едни, да подкопаваме сигурността на други. Е, 21 век ще бъде века на сигурността на местното население, господин Харкарт. Благодаря. Аз израснах в Европа, докато растях. Видях много неща. Видях по време на мисии, например, как хора, които трябваше да помогнат на беженците, бягат от тях. И беженците ме питаха, защо ни третират като животни? Е, европейската делегация в Босна също говори за насилствено връщане. Не само някои неправителствени организации. Виждаме навсякъде фактите, виждаме какво се случва по външните граници? Правим правила, които никой не спазва. Говорим за демокрация в същото време. Аз вярвам в Европейския съюз, но бих искал да вярвам повече. За... Искам да вярвам на това, което се говори. Ето, трябва да се покаже на Харватия – че ще допуснем механизъм, който опазва, опазва човешките права и че ще работим заедно с граничните полицаи. Нека Харватия покаже, че няма от какво да се срамува и да крие. Благодаря. Господин Маркарт. Има синя карта за вас. Приемате ли? Sorry, micro, your colleague, micro. Госпожо Совко, моля с микрофон. Господин Господине, аз, господин Маркарт, аз бях бежанка по време на войната в Югославия. Има един начин само да се види дали полицията е нарушава правомощията си или не. Това, което казвате е лъжа. Не връщ... Не винете истинските бежанци. Вие използвате тази човешка хуманитарна криза, за да обвините Харватия за неща, които, те не, които Харватия не е сторила. Ние защитаваме и бежанците от войната в между Босна и Сърбия. Да, аз казах някои неща, но не може да обвинявате инвестигативните журналисти. Ето има немски медии, които казват и доказват, че има насилствено връщане, а вие казвате, че това са че това са фалшиви новини. Вие сте били сама бежанка тогава. Отидете в Босния и говорете с бежанците, които са били бичувани. Те могат да ви покажат раните си. Благодаря. А сега давам думата на господин Франкос. Благодаря, господин председател. Бих искал да се обърна към гърците, които гледат новини по телевизията, които живеят по южните острови и които виждат какво се случва. Факт е, че Европейският съюз просто не позволява на неправителствените организации да си вършат работата. Нищо не се прави по а, въпроса с мисуманите, които искат да превърнат Европа в една голяма джамия – Срамота е, че се използват средства от данакоплаците, за да се финансират незаконни мигранти, да се плаща за тях. И в резултат гръците искат да продават своите домове. Гърция е християнска държава, а не някакво разподеление на мултикултурна Европа. Благодаря. Благодаря. Господин Арванитис има думата за минута. Καταρχήν, έχουμε χάσει κάποια, από κάποιες ομάδες έχουν χάσει την ουσία της Благодаря, господин председател. Мисля, че не, не обсъждаме нещ, нещата, които трябва да обсъждаме. Сега говориме за е, външните граници на Европейския съюз и не правиме разлика между беженци и мигранти. Става дума тук за хора, които бягат от война, от репресия, от а, а, насилие. Навсякъде, в Босна, в Харватия, в Сърбия, на границите всеки ден има отблъскване на, на хора с насилие. Наши представители са били там, имаме а, доказателства. И когато показваме тези доказателства, властите на тези страни казват, ама не, това са лъжи. Ами как не ви е срам? Хиляди, хиляди хора умират от стута и глад. Какво ще направите? Какво ще направите на европейско равнище, за да решите нещата? Господ, господин Понсатиобиовс. Благодаря, господин председател. Ние не може да гледаме на бежанците като нещо външно, външен фактор. Това засяга всички нас. Много поколения европейци, включително и в Испания, тези, които избягаха от Франко, те също бяха бежанци. Техните деца и, и внуци седят днес в този парламент. И кой знае, може да има родители и баби и дядовци на бъдещи бежанци, които седят сред нас. Ние, Европа, трябва да е добър домикен. Данните на, реф... на бежанците, самите бежанците трябва да се чувстват добре дошли в Европа. Там, където говорят оръжията, там където има лоши економически условия. Хората бягат от тези страни и те трябва да се чувстват добре дошли в Европа. Така ще опосредстваме мира в света. Благодаря, господин Дюпон, за една минута. Моля. Госпожо, е, е, благодаря, господин председател. Говорихме преди време за гръцките острови, днес говорим за, за хърватската граница. Ясно е, че международната миграционна политика може да функционира, когато се спазват хуманитарните стандарти, но това може да се случи, когато сме последователни. Защитата на външните граници е предварително условие. Това въжи както за Гърция, така и за Харватия, така и за другите страни на границата, на външната граница. Но трябва да кажем на тези страни, не ви оставяме сами с отговорността. Обръщам се към съвета и към комисията. Когато говорим за миграцията, когато искаме да изработим една амбицио, ам, ам, амбициозна миграционна политика, то тогава трябва да действаме сега. Кога, ако не сега? Благодаря. Лопес Агилар за една минута. Благодаря, господин председател. Госпожо Домили, нас, насилие, е, мъки, е, е, това е не само не само нарушение на международното право, а и на европейското право, на европейските директиви за е, убежище и също така се нарушава и четвъртия протокол на Европейската конвенция на човешките права, когато хората биват отблъсквани по границите. А, и за това мисля, че трябва достъпа до европейски средства да бъде тясно свързан и тясно вързан с изпълнение на условията. Комисията трябва да, да, да, да, се подсигури, да подсигури, че няма да има връщане, няма никаква експу, експулсиране на бежанци и същевременно да има е, начини за законно мигриране. На, нашата, нашия парламент още миналата, е, на миналия мандат поиска това и настоява на това. Това е задача, която трябва да решите. Госпожа Шойдрова има синя карта към вас. Ще... Е, Мак Михайла. Уважаеми колеги, Чуваме от социал-демократите колко трябва да сме отворени към хиляди-хиляди беженци. Да, съгласна съм. Европейският съюз трябва да е сигурно пристанище за всички от тези, които търсят помощ. Но социалисти, социалистическия министр на вътрешните работи в Чехия, него го помолих да приеме 15 деца без придружител от сирийските лагери, а той отхвърли. Той просто не искаше да приеме 15 деца. За какво става дума? Господин Лопес Агелар. Вие за, за, за, за, защо се обръщате към социалистите и, и имате проблем с чешкия министр на вътрешни работи? Аз не съм назовал никаква политическа партия тук. Аз се позовах на хартата на основните права и на всичко това, което е пли, а, включено в международното право. И това въжи за всички държави членки, включително и вашата. Тоест, от това международното право и иска да зачитаме търсещите убежища. Но, когато тези хора са вътре, те трябва да, да бъдат защитени и техните права трябва да бъдат е, зачитани, когато са в Европейския съюз. Благодаря. Госпожа Йовева има думата за една минута. Желета смо прича priča о o kratenju благодаря. Много дълго вече слушаме доклади за нарушени човешки права при беженците и мигрантите, включително и по хрватската граница. В момента те държат председателството, тук има техни представители. Знам какво ще ми кажете. Не е вярно, няма доказателства и така нататък. Миналата Миналия месец обаче група НПО-та излязоха с доклад от миналата година, който доказва, че властите отблъскват хора към Босния и Херцеговина, използват се пръчки, стреля се, понякога хората биват изправени, върнати без дрехи. И това включва членове на властите. Дори полицаи са потвърдили, че това се случва. И какво се а, случва? Харватия казва, че, ние, че просто изпълнява критериите. Ще ви а, покажа снимки, когато отида там да ги направя лично, за да видя какво ще ми кажете тогава. Благодаря. Благодаря. Наистина, о, има въпрос към вас. Ще го чуете ли? Poštovana kolegice Joveva, ясно е да... Госпожо Йовева, истината е, че хората, които търсят международна защита, ясно е, че те могат да го направят на границата и трябва да представят лични документи. Искам обаче да ви попитам. Това, което казахте, защо смятате, че има толкова малко заявления за обежище в Харватия? Защо хората не използват обаче легалните пътища? Колега, не говорех за а, подаване на моби за обежище. Говоря за това, което се случва на външната граница на ЕС. А, и а, вие казвате точно това, което аз предполагах, че ще кажете. Няма доказателства, така или иначе. Явно живеем в а, различни а, светове. Не виждам друг изход, освен да пием кафе и да обсъдим ситуацията. Мога да ви покажа видеоклипове. И пак казвам, ще отида там. Вече съм била като журналист, но сега ще отида като политик. Това ще ми позволи да ви докажа, какво наистина се случва, щом не ми вярвате. Благодаря. Благодаря. Господин Блашко има сега една минута. Важени пане председайци, дякувам за слово. Благодаря. Много ми е тъжно за това, за ситуацията, в която се намират хиляди иммигранти. Но ме ужасява и това, което правят компетентните власти. Те не предлагат решение. Повечето бежанци идват от страни, в които няма война. Те просто търсят по-хубав живот в Европа. И да живеят искате от социалните помощи. Нямаме ли си ние проблем с социалната ситуация на някой от гражданите си и пенсионерите си? Защо предпочитаме хора, които идват отвън и им се дават социални помощи, пред хора, които са работили цял живот и не могат да се изхранват. Това е социална политика, която изобщо не е подплатена. Вие ощетявате гражданите на Европа. Думата на господин Безелаге за една минута, ако обичате преди две седмици обсъдихме проблема и положението на гръцките острови. И си мисля, какво ли се е променило от както обсъдихме това? Ами, нещата просто са се влушили. Даваме пари, но в крайна сметка е, идеята за да, да се построят плаващи бариери е, е, отхвърлена от всички, както от местното население, така и от е, беженците. Хайде да престанеме да се обвиняваме едни и други и да се опитаме да поправиме нещата на място, да задвижиме механизма за гражданска защита и да да се направи нещо, за да се приемат е, малолетните, които са, имат нужда от помощ. И то днес, а не утре. Благодаря, колегата. Давам думата на господин Джамбаски за една минута. Президенте, уважаеми, чувам, че критикувате Харватска. Нямате никакви основания да критикувате нито Харватска, нито Гърция, нито България, защото ние, нашите държави, пазим вас от терористи, от ислямисти от джихадисти защото ние спираме тези които идват да взривяват европейските градове. И всяка една държава трябва да пази своите граници и тя е суверенна държава и нито един от вас не може да иска държавите, суверенните държави да пускат терористи на своя територия. но ще ви кажа защо това което правите е лицемерие тежко лицемерие. защото нито един от вас тези които твърдят че са много загрижени не е дал личен пример вдигнете ръка някой от вас който е приел в дома си някой афганистански терорист или джихадист. вдигнете ръка! има ли такъв? във вашия хол във вашата спалня да живее с вашите деца? чакам има ли такъв? не няма. тогава недейте моля ви да бъдете лицемерни и двулични. благодаря за вниманието. Благодаря, колега. А сега следващият колега, господин Волш. Госпожа Волш, благодаря. Странно беше, че нямаше е, синя карта към колегата от ЕКАРЕ. Видяхме много хора, които искат да идват в Европа, защото те бягат от климатичните промени, от беднотия от бедност, ужасяващите ситуации в беженските лагери са факт и там страдат уязвими хора. А европейците забравят да подкрепят своите братя и сестри. Ние не подкрепяме онези, които имат нужда от подкрепа. Им само малко страни приемат а, бежанци. Това не е правомерно. Не трябва така. Трябва да сме състрадателни към онези, които имат нужда от помощ. Трябва да сме състрадателни и към онези държави членки, които приемат бежанци. Виждам, че времето ми изтича. Трябва да кажа, искаме стратегическо и състрадателно решение от комисията отгоре надолу. Този диалог е много навременен и би било хубаво тук да има повече депутати от наличните в момента. Благодаря. Следващият колега, господин Волът. Госпожа Волът. Два пъти лично съм била лично на място и на външната граница между Харватия и Босния и мога да ви кажа, че няма промен, промяна в положението, особено по отношение на несъпъстваните малолетни местните власти са напълно претоварени и се чувстват с пълно право изоставени от своите партньори от Европейския съюз. И подобни а, мора, морализиращи речи от страна на съвета и на комисията с нищо не ни помагат. Случващото се по външната граница на Европейския съюз води много повече на съюза, отколкото Брексит. Така че, моля ви, нека да намерим спешно разрешение на хуманитарната криза, особено по отношение на непридружаваните деца. Трябва незабавно да се разреши проблема с хората по външната граница. Трябва да се, изгрет... да се изготви една истинска общо европейска система за убежище без злоупотреби. Европейския съюз трябва най-накрая да започне да действа професионално, в противен случай ще загубим и последната капча с авторитет, която която ни е останала. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Добър вечер на всички ви. Благодаря. Добър вечер и на 450 милиона европейски граждани, които ни гледат. Давам думата на колегата Сардона от ИДЕ. Мигрантите в центровете живеят в ужасяващи условия и ние сме виновни. Виновни сме и ние страх. Защо? Защото приемаме всички на всяка цена. И хората трябва да живеят в тези лагери, лагери, изтикани в периферията. Лицеморни сме, защото си скубете косите в какви условия живеят, а оставите сами средиземорските страни. Защо не направите ротация? Защо не спрете сли... акустирането на кораби? И Най-вече за да спрете хората, които заминават. Страхливци сте, защото пляскате на Карола Рокета, а всъщност помагат. Те, това са хора, които помагат на трафикантите. Истинския герой е Матео Салвини. Трябва борба срещу а, трафикантите, каналджиите и край на този бизнес и приемането на всякакви хора. Благодаря. Госпожа Крук от ЕКР. Пани Преводничонца. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, като четем либералните медии в Европа, оставаме с впечатление, че още през 2016 година приключи мигрантската криза в Европа. Всъщност тя все още продължава да се развива в два плана. Хуманитарния план, хуманитарен план на, на външните граници и също вътре в самата Европа. Има статистика, която показва, че положението продължава да е особено тежко. Това са последиците от политиката на Европейския съюз през 2015 година, когато бяха отворени границите за всички. Повечето от а, тези хора бяха определени като бежанци, а всъщност те повечето бяха економически мигранти. В момента сме свидетели на резултатите от целенасочена дейност, която имаше за цел да, да въведе в Европейския съюз всичките тези нови граждани, нови граждани на Европейския съюз, които не са християни. Европейския съюз се нуждае спешно от нова идеология, която да не бъде марксистка. Благодаря. Господин Мело, НП. Благодаря. Отворени граници. Това е утопия. Трудно да се защитава такава позиция. Няма нито една страна, където да има напълно отворени граници и всеки да може да си влиза, а, когато му хрумне. Европейския съюз не трябва да бъде различен. Трябва да видим кой иска да подобри живота си и да приемаме хората по хуманен път. Но нямаме достатъчно средства. Нужен е, бюджетен, е, нужен е контрол по границите на Европейския съюз. Нужно е да се направи граница, е, разграничение между различните беженци. От една страна имаме беженци, от друга страна имаме мигранти. За беженците се прилагат закони и други неща, които са различни от тези, които се прилагат към мигрантите. Това са съвсем различни неща и трябва да бъдат третирани по различен начин. Бежанците искат да спасят живота си. Трябва да ги приемем по законодателството, както то постановява. Който търси работа и е просто мигрант, трябва да а, влезе според законодателството на всяка една държава членка и принципа на субсидиарността. Държавите решават колко мигранти искат. Не може да се приемат всички, ако те особено поставят под въпрос а, сигурността на страната. Това трябва да се прави по структуриран начин. Благодаря. Давам думата на колегата Нойзер. Just a second. Само за секунда. Има син картон вдигнат за въпрос към вас. Приемате ли го? Да. Споменахте различните правни основания за разграничаването между беженци и економически мигранти. Имате право. Но въпросът ми е, че и фактът е, че ми... въпросът ми също са мигрантите. Имат ли са човешки права или човешки права има само беженците, но не и економическите мигранти? A senhora deputada achará que se quiser entrar no Paquistão, na Índia, nos Estados Unidos който иска